можем да преодолеем единствено заедно. Става дума за 120 хиляди души в Италия, Гърция и Унгария, които търсят убежище и които трябва да бъдат заселени. Можем да се справим с тази трайна хуманитарна криза, уважаеми колеги, единствено ако мислим по-широко Положението в Сирия, но и в съседните и страни продължава да се влушава. За това много хора ежедневно поемат опасното пътуване към Европа. Всички знаем, че конфликтът в Сирия навлиза в петата си година, политическо решение не се очертава нещата се влушават през последните месеци. Хората, които тръгват за да спасят живота си, губят домовете си, губят целия си досегашен живот. Повече от половината жители на страната живеят в крайна бедност и 4 милиона регистрирани сирийци, които са в Йордания, Ливан и Турция, благодарение на помощта на съседите си оцеляват при тежки условия и защото от страните домакини, особено Либия, Ливан, извинявайте, и Йордания са притиснати до страната. Останалите страни помагат на най-нуждаещите се, но и те изчерпват силиците си. Върховния комисариат на ООН е, вече няма пари. Срещнахме с мнозина от тях тази седмица, но уважаеми колеги, пред оставим Върховния комисариат и помагачите, вече още през декември 2014 година бе създаден мандат за гарантиране помощ на беженците на място и подпомагане на страните домакини. Преди два дни госпожа Могерини ни припомни от тази трибуна 4 милиона евро са на разположение от този фонд. До сега, госпожи и господи, до сега са използвани 41 милиона, госпожи и господа. От европейския бюджет само 5 милиона в по-голямата си част. Това е принос на Италия и Германия. За това помолих а, господин министър-председателя Петъл, като изпълняваш длъжността председател на съвета в едно писмо от, да незабавно да се погрижи на базата на нашата резолюция, защото неизплатените средства накрая да бъдат изплатени. И в крайна сметка приканвам и Европейската Европейската комисия да предостави всички налични средства. Призовавам комисията специално за Ливан, Йордания, където може в Сирия и в Турция, тези средства да бъдат предоставени. Госпожи и господа, не, не успеем ли, ще се изправим пред много по-сериозни проблеми, отколкото днес. Доверието в нас е поставено на карта. Въпросът е ще успеем ли наистина да изплатим предоставените за тези държави средства. За това ще публикувам това писмо. Благодаря за подкрепата и моля господин Бетъл в случай, че е, има съгласие за, постиг... за провеждане на извънредна Европейски съвет тази седмица, да прикани правителствените и държавни ръководители незабавно тези средства да бъдат изплатени. Господин Вебер. Herr Präsident, wir sind in einer Господин председател, намираме се в извънредна политическа ситуация и Европа е изправена пред огромни предизвикателства. Затова моята парламентарна група подкрепи искането за извънредното заседание. Ние трябва да предоставим необходимата помощ за мигрантите, за беженците в Европа и това ще бъде един важен сигнал на, за солидарност, който, надявам се, ще бъде чут от всички и видян от всички. Необходимо, е, естествено, при всички положения да се уредят и въпросите, свързани с охраната на външната граница, с списъка на сигурните страни на происход. Европа е готова да действа и това е посланието, което изпращаме днес. Моята политическа група ще ви подкрепи. Джани Питела. Е конви... Съвсем накратко, господин председателю. Групата на социалистите е твърдо убедена, че днес парламентът ще вземе твърда позиция, твърда позиция, която изразява нашата солидарност и нашето внимание към беженците и към европейските граждани. Ние сме за вашето писмо. Подкрепяме и информация. Президента го прекъсва. Господин Питал, явно имаме проблем с превода, технически проблем с превода към, и то към немски точно. Мога ли да помоля колегите от немската кабина? Е, моля. Е, Разбирам, че превода вече функционира. Господин Питела, продължете. Да, казва господин председателю, че споделяме позицията, която вземате в вашето писмо. Вземаме същата позиция и искаме, изискваме от съвети от комисията незабавно да наберат тези средства, за да подкрепят беженските лагери в Ливан, Йордания и Турция. Използвам предоставната ми възможност за да дам, за да благодаря на всички от моята политика от името на моята политическа група да благодаря на всички, на гражданските организации, на неправителствените организации, на всички, които с плам, жар и много компетентно помагат на бежантите. Благодаря, господин. Благодаря, господин Пител, господин Ферхов. Thank you for the support. Thank you. Thank you. Uh, <laughs> so, uh, и, и така, искам да благодаря за тази инициатива. Вчера дебатът с господин Тимерманс uh, е, беше повод да поставим въпроса за финансирането от Европейския съюз. И така напълно подкрепяме. И аз всъщност не разбирам, когато Европейския съюз в бюджета си предвижда определени средства за пряко финансиране на ОНЕ, след е, такава криза се, са преведени само няколко милиона. Подкрепяме и аз се надявам, че цялото ни пленарно заседание с е, известни изключения от тази страна може би, но разчитам на пълната подкрепа на всички. Петър Ламерц. Monsieur президент, Président, avant de m'exprimer, je voudrais inviter... Благодаря. Преди да взема отношение, моля да проявяваме уважение към колегите. Аз също искам да подкрепя моя позицията, предложението момент, оставете ме, колеги, оставете ме да се изкажа, не дюдюкайте. Да, какво искам да кажа? Господин председателю, ние приехме текст при това по спешната процедура. И от името на моята политическа група искам да почертая факта, че ако съветът промени значително предложението на комисията, то отново парламентът има право да бъде консултиран отново. Колеги, вместо да крещите, предлагам първо да слушате. Благодаря, господин Ламбертс. Господин Факс има думата сега. Господин председател, вие преди това сте казвали, че трябва да помогнем и обикновено ние сме били съгласни с вас. Но всъщност потребностите са най-вече по отношение на беженските лагери в Турция и Ливан, и Ливан, а не толкова за беженците, които са потеглили към Европа. Ние смятаме, че в крайна сметка е въпрос на принцип е, да е, защитим надежно нашите граници и е, време. Но не бива да насилваме онези, които не желаят да приемат мигрантите на техните граници и да ги приемат на всяка цена. Господин Скилиотис. Много благодаря. Това тази резолюция, това решение, според нас съвсем не е достатъчно, защото сме изправени пред огромна хуманитарна криза, война. И в такава една ситуация трябва да умиротворим региона. Какво правим ние обаче? Държим се по начин недостоен, по начин, който позволява да се захлопват вратите пред търсещи убежище. Трябва да престанем да говорим гръмки фрази и да действаме, да помогнем на Гърция, Италия и Унгария, държави, които приемат беженци, въпреки че смятаме, че тази инициатива съвсем не е достатъчна, въпреки че искаме обща политика за управление на беженските потоци, потоци въпреки всичко това ще гласуваме за резолюцията. Господин Фараш. Господин председател, ВКБОН е, предостави 50, говори за 59 милиона хора, които са в движение в света. Аз гласувам за тази резолюция. Това означава, че е, ние сме готови да приемем без, безкрайен брой хора, е, което е политически и логистично невъзможно. Не е ли по-добре да се обърнем към Женевската конвенция от 1951 година и дефиницията, определението за безкрайен беженец. А това са хора, които поради които са, се страхуват от преследване по раса, полова принадлежност, вероисповедение и така нататък. Така можем да подпомогнем на беженците и да ни подкрепи общественото мнение. Защото в противен случай ще стане причина за един библейски изхожително в полза на каналджиите и ще стане причина още хора да загубят живота си отдавени във водите на Средиземно море. А това няма смисъл. А Борели? Господин Борели, благодаря, господин председател. Политическата група на Европа за свобода, демокрация и пряка демокрация е изразявала вече своето становище и подкрепя категорично искането, което е внесено. Както и вашето послание. Ние сме убедени, че Европа трябва да бъде Европа и не можем да изоставим хората на тяхната съдба. Благодаря ви. Благодаря, господин Борели. Това бе изключително интересно изказване. Господин е, Близки. Господин председател, смятам, че е недопустимо вмешателство вие като председател да споделяте мнението си, докато от друга страна не е възможно да се проведе дебат по толкова важно решение. Надявахме се на дебат по тази важна точка от дневния ред. Сега сме поставени в условия на псевдопарламентаризъм и се провежда някакъв случайен дебат. Вдигаме ръка, един получава думата, друг не. Вие вредите на Европа европейския парламентаризъм, когато по толкова важни въпроси не допускате сериозен дебат и аз мога да апелирам, искам да апелирам, независимо от политическите ни убеждения, да зачитаме достоинството на тази институция. По, по важни въпроси да провеждаме дебат, а да не провеждаме само привидно дебата това е в ущърп на Европейския парламент. Днес това, което решаваме като спешен въпрос е, да се разпредели беженската вълна из цяла Европа, ще предизвика съпротива и тук и е принципът на суверенитета на отделните държави е накарнен по този начин. Трябва да потърсим най-бързо решение за да помогнем на хората у дома, а не тук да натоварваме населението и гражданите на Европа с задачи, които те не желаят да поемат. Благодаря. Благодаря ви. Господин Ферховстед, благодаря ви за това напомняне. Господин Тимерманс се помали за думата. Имате я, господин заместник-председател на комисията. Благодаря, господин председател, за това, че ми давате думата. Светът е разтърсен от е, беженската криза. Да, господин Парач е, е напълно прав, когато е, казва, че от години вече беженската вълна се е насочила към нас и трябва да признаем, че всъщност доскоро не бяхме в състояние истински да се справим с проблемите. И сега сме изправени пред огромно предизвикателство и в политическо, и в хуманитарно отношение, и в морално, в нравствено отношение. Как да стигнем до решенията, които са реалистични и същевременно отговарят на нашите правни задължения, на международно правните ни задължения и които ще спасят и душите ни. И от името на Европейската комисия днес мога да заявя, че ние сме много благодарни на Европейския парламент за разбирането, което проявява към спешността на тези въпроси. Благодаря много на председателя на Европейския парламент за свикването на спешното заседание днес, на което ще можем да гласуваме решението на съвета. Всички европейски институции, Европейският съвет, Европейската комисия, правителствата на нашите държави членки знаят, че трябва да действаме сега. Трябва да действаме съгласно хуманитарните принципи. Ние не защитаваме изграждането на стени е, по нашите граници, но ние защитаваме интересите и правата на онези хора, които бягат от преследване, от война, от конфликти и трябва да поемем своята отговорност.